Президент! Председателят. Председателят. Обявявам прекъснатата на 12 март пленарна сесия за възобновена. Уважаеми госпожи и господа, сигурен съм, че всички ние сме дълбоко потресени